Винаги не са стабилизаваме. Cari buonasera. Уважаеми колеги, добър ден. Продължаваме с нашето заседание. Първият оратор е Волкан Герстъл, заместник-председател на Конституционната комисия в парламента на Австрия. Заповядайте. Много ви благодаря уважаеми членове на Европейския парламент и на националните парламенти, уважаеми дами и господа, най-напред бих желал да благодаря за вашата покана на вашето междупарламентарно заседание и благодаря за уводните е, думи, които мога да представя тук. Като председател на Комисията по конституционни въпроси към Австрийския парламент, аз мога да представя темата от гледна точка на Австрийския парламент – правилното и разумно прилагане на национално, европейското законодателство в националната уредба е много важна предпоставка за функционирането на целия Европейски съюз. Прилагането на общностното право е много важно, защото задачата на държавите членки е те да го прилагат и компетентните органи. Така че това е особена отговорност за държавите членки каква е, е в този ред на мисли ролята на националните парламенти? Първо, много важно е националните парламенти да имат възможност преди приемането на проекто закон да бъдат консултирани. Съгласно Лисабонския договор от 1992 година, тези правомощия бяха предоставени на националните парламенти. За целта са налични многобройни инструменти, за да може националните парламенти да участват в целия този законодателен а, парламент, а, процес. Австрия е член от 90, на Европейския съюз от 1995 година. Един от най-важните инструменти на австрийския парламент това е всъщност изготвянето на становища, които а, са, а, са задължителен характер в цялата страна. Друг важен инструмент е. А, да се следва процедурата на субсидиарност, съгласно която се изготвят мотивирани становища. Принципа на субсидиарност е един от приоритетите на австрийското председателство на съвета. И това е и част от нашето мото. Една Европа, която предпазва за създаването на един по-силен демократичен съюз. Европейският съюз трябва да предлага решения за големи предизвикателства като миграция, сигурност, климатични изменения. И разбира се, да отстави държавите членки и регионите в други случаи да предлагат адекватни решения. Така че е, мотото на Европейския съюз, обединени в многообразието, трябва да бъде спазвано и живяно навсякъде. За целта ние сме задължени и да изпълняваме европейските договори. Например, по въпросите за вътрешния пазар, трябва също така да се а, е, залага на оценките и а, е, на препоръките, а не да се създават допълнителни а, закони. Специализираната адхок група а, има за целта именно да а, предлага такива становища и препоръки. през 2006 година а, Европейската комисия предлага един политически диалог и за целта австрийския парламент, който се състои от а, а, две камери, а, той може да участва в този политически диалог не само с Европейската комисия, но и с Европейския парламент, за да се разискват важни за Европейския съюз политически въпроси. Нашата втора камера, така наречения Бундесрат, именно следва много стрикно принципа за субсидиарност – и това е един инструмент, който често се използва. Той, има, той високо се цени в нашия политически диалог. И в двете камери на нашия парламент се изготвят редовно позиции и становища, които ние изпращаме до Европейския парламент. Освен това, ние организираме редовни срещи в Брюксел и участваме в тези срещи между националните парламенти, а също така и в формата Козак. Миналата седмица, между впрочем, имаше среща на Козак в Виена. Ние се надяваме, че Европейският парламент отчита становищата на националните парламенти и ги включва в своите доклади и становища. Австрийския парламент – използва различни европейски инструменти в своята работа. Когато става въпрос за европейски директиви, парламент, националните парламенти имат допълни, допълнение правото да, както знаете, разбира се, да транспонират тези директиви в националната уредба. Принципите за субсидиарност и а, пропорционалност а, са много важни, когато става въпрос и за изпълнението и прилагането на регламенти. Между впрочем, а, австрийското правителство и австрийския парламент са изготвили проекта Позлатяване или свръхрегулиране, като правим анализ на допълнителните норми в допълнение към европейските законодателства, които затрудняват живота на гражданите. Идеята е всъщност е, ненужните норми, свръхнормите да бъдат отстранени. Тези, които е, например, ненужни задължения за разрешаване, за проверки, за докладване, отчитане е, в различни области. Те, идеята е те да бъдат отстранени. Така че ефективното ефективната работа на националните парламенти преди а, приемането а, на европейски законодателни актове, подчертавам още веднъж, е изключително важна предпоставка за ефективното прилагане на европейското законодателство. Разбира се, за целта а, изпълнителните органи в държавите членки са много важни. Например, а, в случая на Австрия това са членове на федералното правителство – австрийския парламент притежава общи контролни права върху изпълнителната власт, като правото за резолюции и правото за разследване. В заседанията на Националния съвет, разбира се, могат да се провеждат и така наречените часове за Европа. Това означава, че ние каним европейски депутати. Те могат да участват на нашите заседания, но те не могат да гласуват, разбира се. Те могат да излизат с декларации по различни европейски теми, например. В специализираните комисии също могат да бъдат обсъждани е, теми с европейска значимост. И съответните федерални министри могат да бъдат представени на тях теми, свързани с Европа. Преди всеки Европейски съвет в Австрия се провежда основ... заседание на основната комисия. Тоест, министър-председателят и съответният министър ам, излизат пред парламента и отговарят на въпроси на депутатите. Въпроси свързани с съответния съвет на министрите. Така че а, всеки министър в Австрия носи отговорност и а, разбира се, всеки министър регулярно а, бива изслушван в нашия парламент. Националните парламенти, разбира се, не са а, отговорни само за националните законодателни актове, но и националните парламенти могат да участват и във всеобщия европейски законодателен процес и по този начин може да бъде ускорено и подобрено законотворчеството на европейско ниво. Искам да благодаря на всички за вашето внимание и с нетърпение участвам, очаквам вашите въпроси. Благодаря. Bene, molte grazie, onorevole Gerst. E- Много ви благодаря, господин Герстъл. Позволете ми накратко и аз да кажа няколко думи по тази важна тема. И ние чухме много интересни идеи по тази тема от различна гледна точка. Представителите на националните парламенти представят, разбира се, тяхното виждане на законотворчеството и прилагането на европейското законодателство от тяхна гледна точка. Ние, разбира се, си даваме сметка за многообразието на проблемите в държавите членки, когато те прилагат европейското законодателство. Даваме си сметка, че правният ред в държавите членки е много различен, което води и до различни проблеми. Така че неправилното прилагане на изпълнение на европейските закони е, се отразява и върху вътрешния пазар. Следователно, ние не можем да се радваме на ползите, които имаме като европейски граждани. Би трябвало европейския законодател да гарантира доброто и бързо прилагане на законодателството. Има различни контролни инструменти, като например парламентарни въпроси, анкетни комисии за различните е, видове нарушения. Има и становища. Европейският парламент освен това, получава и петициите на европейските граждани. След това Европейската комисия взема решение дали да започне работа по законодателно предложение и дали да започне процедура за установяване на нарушение на съответната държава членка. Всяка година ние имаме резолюция за контрола на изпълнението на европейското законодателство. Е, за периода 2013 до 2018 година Европейският парламент е изразявал своите тревоги. Е, вижда се, че има трудности при бързото изпълнение на нормите на европейско ниво. Като това е свързано с други проблеми, необикновени Необходимо е да се работи заедно с националните парламенти, за да се изпълни целта на законодателния процес. От одобряването на законодателния акт до неговото изпълнение и проследяване. Следователно, това заседание е изключително важно за подсилване на връзките между националните парламенти и Европейския парламент – защото трябва да се участва в европейския законодателен цикъл. От това зависи и доверието към европейското законодателство. Ние имаме и двама експерти, които разполагат с по 15 минути, за да представят своите проучвания, след което Съответно, членовете на различни национални парламенти от Италия, Гърция и Германия ще имат възможност да се изкажат. Сега давам думата на Вин Ворманс, който е професор по конституционно и административно право в Лайденския университет. 15 минути имате. Благодаря ви, госпожо председател. Благодаря за поканата да бъда тук, тъй като това е много важна тема. Със сигурност е актуална. Знам, че не разполагаме с много време, за това ще представя кратко изказване – Бих искал да продължа думите на господин Герстъл и госпожа Ферара. Транспонирането на европейското законодателство в национално законодателство и предизвикателствата пред националните парламенти. Това е нашата тема. Ако е бяхме обсъждали преди 40 години нямаше да обърнем голямо внимание, защото националните парламенти нямаха голяма роля в транспонирането. По-скоро законодателните норми от Европа им се представяха и те трябваше да изпълняват. Но през последните години промяната е осезаема. the idea was that if I wave my magic wand, there would happen something. Ah, here we have it. Um, that the uh, NPs um, were. Пак казвам, до преди 30 40 на години националните парламенти не бяха всъщност законодатели. Те и сега не са, но имат непряко влияние, което е увеличено, защото те тръгнаха от една изолирана, неясна позиция, докато сега вече се превръщат в третата страна, що се отнася до законодателния процес на Европейския съюз. Сега вече имаме политическия диалог. Има и приложения към Лисабонския договор, както и механизъм за ранно предупреждение. Но преди да започнем офици... да обсъждаме официалните и неофициални позиции на националните парламенти и тяхната роля в европейския законодателен процес, трябва да отбележим. Ролята на националните парламенти се промени, но същевременно те се различават помежду си. Имаме 27 много различни свята – Националните парламенти представляват гражданите във всяка демокрация, но аналогията спира до тук. Това е сходното между тях. На второ място – Аз съм работил с служители на Европейския парламент, обучавал съм ги през последните 15 години и от време на време чувам и безпокойства за това какво правят парламентите. 2001 година имаше сериозна критика за това какво се прави в държавите членки. Критиките бяха основателни, защото всички успехи се приписваха на самите държави членки, а не успехите на комисията и институциите. Затова беше написана и бята книга. Това не беше справедливо. Но трябва да отчетем, че националните държави членки и техните парламенти живеят в собствен свят, което не е задължително лошо – аз съм има възможността да събеседвам с много членове на парламента 2006-2009 година. Разговарял съм с депутати във Франция, Италия и други страни. Принципно, като че ли политиците си мислят, че светът се върти около тях и те са център на Вселената – Разбира се, ако си вършат работата добре, в това няма нищо лошо. Добре е да знаеш, че имаш властта да говориш от името на гласоподавателите за теб. Но не и когато само говориш едно и също – Сега нека видим какво правят националните парламенти, каква е тяхната позиция при законодателната процедура. Първо, тук има различни етапи. В моето проучване говоря за три такива. Първо, националните парламенти участват в изготвянето на законодателството – нямат роля в приемането му, но на етап изпълнение и най-вече транспониране те имат своята роля. И един етап, на който често не се обръща внимание, е етапа на оценка. Различни проучвания в цяла Европа от последните години, мисля, че колегата Смит ще говори за това, показват, че имаме проблем с обратната информация при европейското законодателство. Когато нещо не тръгне както трябва. При транспонирането е много трудно после да се поправи, защото се стига до предоговаряне. Националните парламенти следователно са много важни като монитор за това какво се случва те подават сигнал, ако нещо не е наред. Изпращат сигнал и към националните правителства, така че това да се обсъди в съвета, без да трябва отново да започват кръгове от преговори. Но на първо място парламентите са важни като част от неофициалния етап когато им се изпраща предложението за директива, за да може парламентът да има влияние, трябва да заеме позиция още на този етап, а не да чака до края, когато повечето варианти вече са избрани. Затова някои национални парламенти, например това на Обединеното кралство, което ще е с нас още 3-4 месеца, та такива парламенти се опитват винаги да заявят своята позиция по бяла книга или зелена книга, позиция на своя парламент и да я заявят пред своето правителство и комисията. повечето случаи националните парламенти започват да участват по директивата от момента, в който я получат. Тук има различни системи за събиране на информация. Обикновено има постоянни комисии в всички европейски парламенти и се казва, ето, това е важен документ, трябва да го обсъдим, докато има друг документ, по който нашата позиция не е толкова важна. Следователно е необходимо да се прави подбор. И при важните европейски директиви може да се наложи проучвателна резерва. В повечето национални парламенти има такива проучвателни резерви, които означават следното. Парламента може да поиска от правителството да спре преговорите, докато не оформи своята позиция. Мисля, че само Дания и Обединеното кралство са го правили първоначално и след това Всичкото се разпространи много бързо и всички започнаха да налагат такива резерви, за да имат по-голям контрол. Сега резервите се налагат повсеместно. С други думи, това е много често използван инструмент, но не бива да се прекалява. Връщам се към думите на доктор Герстъл за това как националните парламенти използват влиянието си при работата с националното правителство. Те имат възможността да отправят въпроси и всякакви други механизми на разположение. А правителството от своя страна представя тяхната позиция пред съвета. Сега има и нови инструменти, като политическия диалог – при който е възможно националният парламент да заяви своята позиция и да поиска от комисията да я отчете. Дори страна като Малта, която не е много голяма, колкото и да е важна, може да пише до комисията и комисията ще отговори. От 2006 година до сега има 5000 такива становища, изпратени на комисията и комисията ги взема под внимание, което ми се струва много добро за Европа и легитимността на европейското законодателство. Сега съвсем накратко. Системата на различни видове карти. Червен картон, жълт картон, Тази система беше наложена с Лисабонския договор. Жълтият картон е използван три пъти. Символично обаче виждаме, че има значение, въпреки че не се използва кой знае колко. Националните парламенти в рамките на 8 седмици могат да представят съгласувана позиция на поне една трета. Пак казвам, този инструмент има символично значение, но не се стигна до много жълти картони. Политическият диалог е много по-важен и работи доста добре. Сега вече ще забързам. Всичко това е много важно. Националните парламенти, както видяхме, участват на етапа на преговори и все по-често се чува техния глас. Това е нещо хубаво. Сега преминавам към транспонирането. Имат ли парламентите роля при транспонирането на европейските директиви? Госпожа Ферара вече говори за това много подредено. Разбира се, че имат роля, но големият избор вече е направен – и директивата трябва да се транспонира и изпълнява. Как се случва това, зависи до голяма степен от наличните инструменти и методи. Виждаме от всякакви проучвания, че когато един национален парламент участва активно на етапа отправяне на предложението, договаряне, тогава транспонирането е по-лесно. Но когато парламентът се окаже очуден и получи директивата от днес за утре, тогава транспонирането няма да стане много бързо. Следователно, подготовката е много важна за доброто транспониране. Освен това, виждаме, че има доста голям апетит за вторично законодателстване, но разбира се, това зависи до голяма степен от инструментите, използвани в конституционното право. Разбира се, няма магически решения. 2006 година холандското правителство каза, Вижте какво се прави в Европа и ни кажете как да ускорим транспонирането, защото се оказва, че по сравнителната таблица на постиженията ние не се представяме толкова добре. Идете и вижте какво правят шведите, французите. Ние го направихме, върнахме се, предложихме най-различни техники. Например, идеята за тъй наречения омнибус, който се използва в Италия, а именно всяка година се приема един закон, чрез който се изпълнява всичко. В Словения пък имаха ускорена процедура, която изглеждаше добре на хартия, но не беше толкова добра. Мисля, че основното за бързото транспониране е поемането на ангажимент. Ако поемете ангажимент, ще го направите, но няма магически решения. Много се говори за техниките. Дали трябва текста само да се препише или да се доразвие, дали не се стига до свръхрегулиране – Това са интересни фрази, но проблемът не е кой знае колко голям. Нито свръхрегулирането, нито двойното банкиране. И накрая стигам до окончателните си заключения. Някой би се запитал, защо трябва да се дублират ролите на националните парламенти, на Европейския парламент. Защо трябва тези национални парламенти да се ангажират повече? Простичко казано, националните парламенти гарантират европейската интеграция, защото Европа става все по-политическа по характер – Това е добре за една развита демокрация. И освен това, националните парламенти са много важни за легитимността на европейските политики. За това ще споделя с вас едно мое безпокойство, а именно комитологията. След 2010 година нататък Европейския съюз делегира. Но сега погледнете частта в червено. Това са актовете за изпълнение, изпълнявани от комисията. Това не е делегирано законодателство, но ние искахме след Лисабон да се направи така, че Европейският парламент да може да разглежда делегирано законодателство, но се смяташе, че то ще е много рядко, докато сега целият цикъл по комитология се премести по посока на изпълнение на мерките по член 291. Много от националните парламенти се притесняват за тази чисто техническа страна. И последния слайд, обещавам, ще бъда кратък. Наистина, моите 15 минути свършиха. Но да обобщя, националните парламенти стават все по-важни. Те не са само наблюдател, а играч. Това е много положително за демократичната легитимност – можем да се запитаме дали механизма за рано предупреждение работи добре. Политическият диалог със сигурност работи добре. Предпоследното няма бързи решения за бързото транспониране. Ангажирането на националните парламенти работи възможно най-добре и накрая нека да внимаваме с комитологията от стар тип, която е някакъв рефлекс от времето от преди Лисабонския договор. Възможно е това да има обратния ефект. И и да превърне Съюза в една международна деполитизирана организация, но разбира се, това няма да се случи. Благодаря ви за това, че ми дадохте толкова време. Molte grazie, professore. Adesso uh, vorrei dare la parola alla Благодаря. Благодаря, господин професор. Давам думата на колегата от Кардивския факултет по право към университета в Кардив. Мелани Смит. Uh, um, Благодаря ви. Голямо удоволствие за мен е да бъда тук. Поканена съм да говоря от парламента. Благодаря, че ме каните на това заседание. Моят доклад трябваше да бъде за предизвикателствата при въвеждане на правото на Европейския съюз на национално ниво. Разисквам в доклада си пречките за въвеждането, но ме помолиха да се придържам само към нарушенията и за това ще се спра на актуалната информация в тази връзка и ще направя кратък преглед. Искам да се спра на три неща. Първо, новият подход на комисията към изпълнението, особено в контекста на програмата за по-добро регулиране и конкретните промени, до които това води в дългосрочен план. След това ще се спра на данните за нарушенията, включително от 2018 година, които още не са публично достъпни. И накратко ще се спра на последиците за на тази информация за ролята на националните парламенти като институции, които осъществяват контрол върху изпълнителната власт и ролята на информацията за Европейския парламент, доколкото той държи Европейската комисия под контрол. Този диапозитив изглежда страшно, но се опитвам да кажа с него нещо просто. Когато бях получила поканата от парламента, ми се стори, че най-добре е да кажем най-напред какво означава въвеждане, транспониране на директивите, но и други мерки за въвеждане, които се предприемат от е, местни органи, органи, които са подчинени на парламента, регулативни органи, органи на изпълнителната власт, всички те въвеждат и изпълняват правото на Европейския съюз. И на диапозитива са описани всички етапи, на които може да се осъществи регулативна дейност. Всеки път, когато се намеси нов акт в процеса, бъде прият нов акт, може да се осъществи отклонение от първоначалната цел на законодателя на Европейския съюз. И за това ефективното въвеждане е толкова трудно. On, so... Искам да засегна сега програмата на Комисията за по-добро регулиране. Мисля, че всички сте запознати с механизмите, които използва Комисията, за да търси отговорност от държавите членки за нарушение на общото общностното право. Член 258 и член 260 преди всичко. В програмата е, за по-добро регулиране и последните съобщения във връзка с нея, комисията подчертава колко важно е доброто прилагане на правото на Европейския съюз и тя преориентира подхода си към нарушенията. Повече ще прилага механизми за спазване на правото. Тоест няма да има толкова много юридически санкции, а ще има стимули за спазване на правото на Съюза от страна на комисията. Това има значение за Европейския парламент като законодател. В изказването, направено преди моето, се чу, че голяма част от законодателството на Европейския съюз се извършва чрез така наречените изпълнителни актове от страна на комисията. В тях не участва парламентът. Той не участва в тяхното прилагане. И това е отклонение от обичайния законодателен процес. Комисията се превръща в своего рода вторичен законодател. Това означава, че парламентът няма толкова сериозна дума чрез компетентните си комисии комисиите по петиции и по правни въпроси съответно. И за това следи по-скоро делата за нарушение. На практика в е, Политиката на комисията във връзка с е, въвеждането и изпълнението на актовете има три основни промени. Първо, комисията възприема по-стратегически подход към нарушенията и ще е, степенува приоритети в своята работа в зависимост от политическите си приоритети, вместо да преследва всички възможни нарушения, които е констатирала. Второ, комисията няма да използва така наречени пилот на Европейския съюз. От 2016 година този механизъм постепенно се закрива. И ако погледнете доклада за 2017 година, много малко са новите случаи разгледани посредством този механизъм. Мисля, че от 2018 година нататък повече такива случаи няма да има. Европейският парламент много време е изгубил, за да получава данни от комисията и да иска данни от комисията за това как работи пилот. И трето, комисията обявява, че сега ще има двойно наказание ежедневна глоба и глоба по член 263 за нарушения на правото на Европейския съюз. Тоест има промяна и в санкционната политика на комисията. Извинявам се за това, че толкова разнопосочно изказването ми. Това са данните от последния ежегоден доклад на комисията и искам да е, говоря сега за общия брой на новозаведени дела за нарушение. В последния доклад на комисията броят кът, на делата за нарушение като че ли спада. Това е вярно. Те са само 716. Имам предвид новообразуваните тази година. Миналата година новообразуваните дела са били 986. Обаче става доста стабилна. Комисията средно завежда 820 нови дела е, всяка година. И макар да има малки отклонения от тази цифра в възходяща или в нисходяща посока, това се дължи на един съвсем неутрален фактор. Колко директиви трябва да бъдат въведени през е, съответния период. Ако голям брой директиви подлежат на въвеждане, се стига до голям брой дела за нарушение. Ако има малък брой директиви за въвеждане, тогава има малък брой дела за нарушение. Значи, ако с 27% намалее броят на директивите, подлежащи на транспониране, с 31% намалява броят на делата. Фактически тенденцията за завеждане на нови дела за нарушение е доста стабилна. През последните 5 години, нека вземем данните за тях, ще се убедим, че околната среда е водещата сфера във всички фази на производството за нарушение. Е, миналата година околната среда бе на второ място след правосъдието, но общо взето все още и в механизма е пилот на Европейския съюз околната среда доминира през последните 20 години и през последните 5 години на всички етапи от производството за нарушение околната среда има водещо място. Следва транспорт и случаи и дела, свързани с финансово регулиране и финансова стабилност. Това е по данните от 2017 година. От гледна точка на делата, които завежда Комисията пред съда, по член 258. Комисията е насочила към съда 28 дела, водещите отрасли – околна среда, вътрешен пазар и правосъдие. Извинявам се, че буквите са толкова малки. Унгария, т.е. Италия, Унгария и Полша са страните, които са основни ответници. По отношение на съдебните решения, по член 258 е, съдът е, е постановил 60 е, решения. Държавите членки осъдени най-вече са Германия, Гърция и Португалия, а водещите три области са околна среда, данъчно облагане и транспорт. Имало е едно решение по член 262 финансовата санкция срещу Испания делото е в контекста на свободата на установяване. Така че данните от 2017 година показват, че едни и същи отрасли създават проблеми. Във всички етапи на производството от предварителната му административна фаза през съдебното производство до постановяването на решение. Това е въпреки факта, че комисията все повече използва механизми, свързани с спазване на правилата, стимули за това спазване, изграждане на мрежи. И тези данни са общо взето неизменни за последните 20 години. През последните 2-3 години обаче, след околната среда, данъчните дела и финансовата стабилност все повече започват да се появяват в съдебната практика. Данните съответстват и на научните изследвания за бариерите, на които се натъкват националните парламенти при въвеждане на общностното право. Сиреч става дума за много сложни законодателни области – опазване на околната среда, данъчно облагане, финансово регулиране. И в тези области има национална чувствителност – тук е и най-вероятно да има неправилно въвеждане на общностните актове или късно въвеждане на общностните актове. За това и се стига до делата за нарушение. Това са е, обществено достъпните данни. Сега ще се спра на собствените си данни за 2018 година. Те ще бъдат оповестени официално през юли 2019 година. Аз имам данни за нарушенията от януари до октомври тази година. До сега към 17 октомври е имало 27 дела, насочени към съда. Миналата година е имало 28 дела, насочени към съда за цялата година. Водещите три теми са околна среда, транспорт и енергетика. Както виждате, има много голямо нарастване на броя на екологичните дела. От всички 27 Към октомври месец има 6, 12 насочени дела, които са от областта на околната среда. По отношение на санкциите, по член 262 има едно дело решено срещу Ирландия, по член 262, и има една финансова санкция наложена на Гърция. Пак делото е за околната среда. Когато Подготвих писмения си материал. Аз се спрях по-подробно на пречките, които спъват работата на националните парламенти по въвеждането на европейското законодателство и се опитах да очертая десетте основни фактора, които съставляват такива пречки. От тези 10 фактора, само 3 са под пряк или непряк контрол на европейските институции. И виждате ги тук на диапозитива ниска степен на сложност. Колкото по несложно е правото на европейския акт, толкова по-лесно се въвежда този акт. Това е Послание към Европейската комисия, която разработва нормативните проекти, но и послание към парламента, който е със законодател. Значи, възможността за въвеждане, лесно въвеждане на акта трябва да бъде в умовете на законодателите от самото начало на законодателния процес. Вторият фактор е национално прилагане и контрол. Това е задължително да съществува, ако желаем така въведеното европейско право в държавите членки да функционира правилно. Трябва да се повишава административния капацитет и да се обучават съдиите, за да може да се извършва това национално прилагане и контрол. И третият фактор е прилагане и контрол от страна на Европейския съюз. Изпълнението на общностното право в крайна сметка се контролира от Европейската комисия, но парламентът несъмнено има своята роля. Първо, защото той е форум, пред който гражданите могат да изразяват своите опасения и второ, защото парламентът търси отговорност на комисията. Искам сега да се спра на докладите на Комисията по правни въпроси. Тези доклади са от огромно значение, когато се търси отговорност на Европейската комисия. Таблицата на диапозитива показва в какво са се изразявали докладите на правната комисия през последните 10 години. Е, правя цифров анализ, текстов анализ и общо взето подреждам темите, по които се е произнесла комисията Юри в Европейския парламент през последните 10 години. Чрез тази комисия парламентът често използва този механизъм, за да коментира трептущи политически потребности в съответния момент. Но тези теми не винаги са свързани с ефективното изпълнение на правото на Европейския съюз или с търсене на отговорност от Европейската комисия като пазител на договора. Много време губи парламентът е, в опитите си да стигне до данните за нарушения, които се разискват в механизма EU Pilot, пилот на Европейския съюз виждате, че доброто регулиране е някъде на задно място в списъка. И затова е една препоръка, която бих могла да направя, е парламентът да внимава и да отделя по-голямо внимание и повече време на по-доброто регулиране. Защото ако комисията намалява санкциите и се ориентира към стимули за спазване на правилата, тогава и парламентът, когато контролира комисията, трябва по-скоро да следи какви са нейните инициативи за по-доброто регулиране. Например, какво точно от количествена и от качествена гледна точка допринасят различните агенции, различните механизми, различните прегледи, например, за изпълнение на екологичното законодателство. Защото комисията насочва своето време и ресурси към такива механизми, за да осигури спазването на общностното право и парламентът съответно също трябва да ги контролира. Да, и Pilot наистина вече приключва своето съществуване, така че повече парламентът няма да губи времето си с това да се опитва да събере данните от този механизъм. Това имах да ви кажа и благодаря сърдечно за вашето внимание. Благодаря ви много. С голямо удоволствие сега ще дам думата на представителите на националните парламенти. Започваме с госпожа Росини от Италианския парламент. Anche su come i nostri parlamenti lavorano insieme alle... Ви благодаря. Благодаря ви за поканата, за това, че вие желаете да чуете гледната точка на националните парламенти относно сътрудничеството с Европейския парламент. Изпълнението и прилагането на европейското общностно законодателство – е тема, която се обсъжда твърде много напоследък, с оглед и на реформите в европейското законодателство. През 2012 година, например, започна един такъв процес, където всъщност цялото законотворчество беше реформирано. Като идеята е да се ускори законодателния процес което разбира се да допренесе за едно по-добро прилагане на европейското законодателство, както и на националното ни законодателство. Тази реформа, разбира се, беше приключила неотдавна в Италия. Съответно, националния парламент в Италия трябва да излезе с решение, което оправомощава транспонирането на европейски директиви. Като второ законодателен а, акт, именно а, е окончателното решение за прилагане на европейското законодателство в националната ни уредба. В един момент всъщност се стигна, така да се каже, до задънена улица, защото в един момент беше блокирано законотворчеството у нас по отношение на европейските закони. И в един момент се стигна до отвояване на законодателните актове. Но с реформата се подобри ситуацията, така че ние своевременно успях, вече можем да транспонираме законите, европейските законодателни актове в нашата уредба. Какви са по-точно тези а, а, два закона? В така наречения закон за оправомощаване на европейско законодателство се предвиждат разпоредби, които дават промощия на, на италианския парламент да приеме и транспонира съответните директиви и регламенти. И съгласно този закон, националният парламент изготвя стандарти и норми, които следва да бъдат изпълнени от италианските региони. Една от целите на този закон е да се предотврати свръхрегулирането, така нареченото позлатяване, gold plating. Освен това, този закон за оправомощаване Евро... за европейските а, законодателни актове позволява на правителството да излезе с а, свои собствени предложения. Във втория закон, така наречения Европейски закон, се предвиждат разпоредби, които са ни необходими в тези случаи, в които а, европейското право не е приложено коректно в италианската национална уредба. Тук става въпрос, разбира се, за нарушение. Нарушение на европейското съюзно законодателство. Съгласно този втори закон, европейското правителство, а, италианското правителство, извинете, както и а, италианския парламент могат да а, пристъпят към корекции. Много точно е разписано какво следва да се предприеме за адаптиране на италианската уредба, когато става въпрос за прилагането на международни спогодби. Предвижда се същевременно и Разбира се, да се предвижат и други текстове, ако това е необходимо, в допълнение към тези два закона. На практика, как функционира тази система. Тези два закона всъщност се прилагат същевременно. Те се разглеждат на едно заседание на целия италиански парламент, като разбира се, Комисията по европейска политика е водеща. Аз съм, между впрочем, член на тази комисия – и тази комисия, разбира се, е, е водещата и компетентна спрямо останалите комисии, които са включени в този процес. Какви са резултатите от реформата от 2012 година за а, италианския парламент? По този начин, с тази реформа, ние много по-лесно и по-ефективно можем да приложим европейското законодателство в италианската национална уредба. През последните пет години след тази реформа. ние успяхме да транспонираме 5 до 6 европейски законодателни акта. Като, разбира се, нашата работа беше много своевременна. Спазихме сроковете и съответно много бързо успяхме да изпълним и приложим европейските законодателни актове. Даже преди две седмици имахме един такъв случай, където се изготви италианския закон за транспониране на директива. И разбира се, до края на годината този закон ще бъде прият. Двата законодателни текстове, които са важни от италианска страна за италианската нормативна база, разбира се, ще бъдат прияти, което е много съществен напредък. Разбира се, тази реформа има положително отражение върху законотворческия процес. Например, за бързото решаване на правни спорове. През 2018 година нарушенията са а, намалели до 68 случая, 68 нарушения, което е много съществено намаляване що се отнася до транспонирането на директиви в Италия. Реформата от 2012 година доведе именно до а, завишаване на контрола на италианския парламент относно такива случаи на нарушаване на европейското законодателство. На всеки три месеца е, нашия парламент е, трябва да изготвя доклад и разбира се да отчита съдебните решения на Европейския съд на всеки 6 месеца се изготвя доклад за финансовото отражение на тези съдебни решения. Два пъти годишно парламента трябва да изготвя доклад относно транспонирането на директивите от страна на нашите региони и провинции, което разбира се до голяма степен повиши прилагането и изпълнението на европейското законодателство. Вътрешния правилник, нашия парламент, предвижда съответните комисии да разглеждат внимателно съдебните решения на Европейския съд. Тези комисии могат да излезат със собствени становища, които да представят на нашето правителство. Именно да приканят правителството да предприеме допълнителни мерки, именно за да отстранят тези нарушения или несъответствия. И в този ред на мисли бих желала да отбележа, че тези два, но, два нови италиански закона, следствие на нашата реформа, се прилагат непрекъснато. Моята комисия, комисията, в която аз съм член за по европейски въпроси, много усърдно работи. Е, ние изготвяме редовно становища които, разбира се, се ползват и от другите комисии на Италианския парламент. Това е всичко от мен. Благодаря ви. Много ви благодаря, госпожа Русини. Думата има сега господин Йоанис Саракиотис, депутат от гръцкия парламент. Много благодаря, госпожо председател. Искам да благодаря най-напред на Европейския парламент, който организира тази среща и ни предостави възможност да обменим най-добри практики от различните национални парламенти. Тази тема е много актуална за гръцкия парламент. В момента ние работим върху реформа на вътрешния правилник на парламента и се надяваме по този начин да прилагаме много по-ефективно европейското законодателство. Така че момента действително е много подходящ, защото в... ние си даваме сметка и правим анализ а, на нашата работа, как по-добре можем да и какво можем да променим а, за по-доброто и ефективно прилагане на европейските законодателни актове, което разбира се ще доведе до по-добри резултати, ще подобри живота на европейските граждане. Така че гръцкото правителство и гръцкия парламент, разбира се, също така е заинтересован от едно по-добро ефективно прилагане на европейските закони. Нашият парламент е сравнително малък и не винаги въздействието и влиянието ни върху гръцкото правителство е, е много голямо, но въпреки това ние а, а, сме заинтересовани да подобрим а, нашите процедури. Искам да, да ви представя накратко каква е нашата система за транспониране на европейските директиви в гръцката правна уредба. Постоянното представителство на Гърция в Европейския съюз първо ни информира, първо информира нашето правителство, Външното министерство на Гърция относно законодателни инициативи на европейско ниво. На следващото ниво, разбира се, започват преговори между нашето постоянно представителство и Корепер. След това, разбира се, следва и обсъждането в нашия парламент. Както това е важно, разбира се, е, на ниво приемане на закони, както и на ниво прилагане на закони. Ексанте и е, постанте. Нашите представители, разбира се, в Корепер също така представят и гръцката позиция, която се изготвя както от нашия парламент, така и от правителството ни. Информацията тече обратно от Европейския съюз през, през нашето постоянно председателство към правителството и парламента. Разбира се, че както комисията по външни работи, така и други специали, специализирани комисии работят по а, европейските законодателни актове, като участваме активно в а, политическия диалог с Европейската комисия. Както казах, различни парламентарни комисии работят по съответните законодателни актове. Когато се изготви проекто директива, съответно информацията се внася в съответното компетентно министерство или министерства, когато те са повече. и в секретарията за, по европейски въпроси на гръцкото правителство постъпва тази информация. законодателния текст или проекта за директива, съответно за регламент, придружен с графика за преговорите. Съответно, правителството изготвя план какъв текст а, за изпълнение ще бъде подготвен от страна на гръцкото правителство, който да бъде обсъден от парламента. Компетентните министерства, разбира се, а, внасят а, по първоначалния законодателен текст своите предложения за изменения. И в крайна сметка правителството изготвя указ, който се преработва от парламента в законодателен текст. Компетентните министерства създават координационно бюро, което работи съвместно с юристи, които изготвят окончателната позиция на гръцкото правителство, представена на Корепер в Брюксел. тази позиция посредством електронната платформа се предоставя на Европейската комисия. След като комисията се договаря с гръцкото правителство, този текст се качва на платформата Евролекс, където всеки по всяко време може да се запознае с хода на тази процедура. Нашата цел е да рационализираме този процес и да отстраним появилите се грешки. Към момента грешките възлизат на 0,09%, като ние сме една от тези държави членки, които най-добре прилагат европейското законодателство. грешките за, при прилагането възлизат на 0,09%. Тоест, ние сме една от шесте държави членки, които а, имат най-малка степен на а, грешки и нарушения при прилагане на европейското законодателство. Разбира се, това е много а, положителен и радващ ни факт, а, имайки предвид 28-те държави членки, т.е. процента на на грешки е по-малък от е, един. Така че е, това са много добри резултати с оглед на призива на Европейския съвет от 2009 година за намаляване на, подобряване на прилагането и изпълнението на европейското законодателство в държавите членки. Това, разбира се, е много сериозна гаранция за доброто законотворчество, защото а, ние работим много бързо и своевременно. Така че като цяло ние сме доволни от а, тази работа, защото резултатите са много добри. Кръцкият парламент до момента а, не е правил системен анализ на целият този процес, но като цяло тенденцията е, с оглед на една европейска сравнителна а, статистика, е, че ние отдаваме сериозно значение на а, ефективното прилагане на европейските закони. Опитваме се да актуализираме а, процедурите, с което постигаме а, много добри резултати. И добрите практики, разбира се, са много важни за всички ни, като разбира се, ние продължаваме да търсим нови добри решения. Много е важно да бъдат документирани случаите на нарушения, тези, които са висящи в съда или вече които са приключили. Важно е това да бъде документирано и анализирано. А, защото по този начин можем да си дадем сметка защо, кои са причините довели именно до тези нарушения. И по този начин да отстраним а, грешките, да речем, например, ако, се е свър... ако причината е била липса на координация между компетентните министерства или а, други а, случаи, които са блокирали законодателния процес и така нататък. Така че за нас е много важно да работим целенасочено и по този начин да бъдем по-ефективни и успешни. например, гражданите също така могат да се включат в този процес и да посочат съответни грешки или пропуски. Мисля, че подобен подход може да бъде прегърнат и възприят от Европейската комисия, която се стреми към повече близо с гражданите, както и Европейския парламент, разбира се, могат Можете и вие да се обръщате към европейските граждани, ако желаете да постигнете по-голяма близост с тях, например под формата на граждански петиции. Подобни петиции в Гърция могат да бъдат внасени и към съответните министри по теми, не само хронологично, но когато става въпрос за актуални теми, за да могат бързо да бъдат обработвани. В заключение бих желала да предложа регулярни срещи между граждани, министерствата, между граждани и парламента, кога става въпрос за актуални законодателни предложения и съответно парламентите да информират гражданите. По този начин това ще бъде от полза за всички. Um... Когато става въпрос за нарушаване на принципа за пропорционалност, мога да кажа, че това е тема, по която трябва да продължим да работим, защото това може да се окаже малко обезкуражаващо, както за парламентите, така и за европейските граждани. Трябва да поработим повече по тази, по отстраняването на този пропуск и недостатък. Тоест, законодателните текстове трябва бързо да бъдат разглеждани и приемани. В противен случай ще се увеличи административната тежест. Ние ще закъсняваме и по този начин гражданите ще останат с впечатление, че администрацията и ние не работим добре. А когато става въпрос за проблеми с субсидиарността, също трябва бързо да намира решения. И то целенасочено. Договора за функционирането на Европейския съюз също се а, посочват а, тези важни принципи, защото те са важни за близостта с гражданите. Ние също трябва да бъдем активни, което е въжи както и за националните, така и за европейските депутати. Да бъдем ангажирани в законотворчеството от самото начало. Много ви благодаря. Сега преминаваме към господин Брандър от Германския парламент. 10 минути. Ja, vielen Dank, meine Damen und Herren. Да, много благодаря, уважаеми дами и господа. Аз също а, се радвам, че мога да представя тази тема от гледна точка на германския Бундестаг. Аз представлявам Комисията за защита на потребителите. И се радвам, че мога да се изкажа след Италия и Гърция. Така че съм съгласен с голяма част от казаното от тях. Когато в Германия се говори за европейско законодателство, то много често а, а, се повдига въпроса по какъв начин германския Бундестаг може да участва повече а, в а, този законотворчески процес тези права са заложени в нашата конституция с член 23 по отношение на европейското законотворчество, германското федерално правителство трябва непрекъснато да информира Бундестага, германския парламент и неговите две камери. Що се отнася до нашите процедури, то Бундестага може да излиза със становище. Не знам дали тези становища винаги правителството взима предвид, но всъщност днес толкова не става въпрос толкова за участието на националните парламенти в европейското законотворчество, а по-скоро за прилагането на вторичното законодателство в националните уредби, а именно, що се отнася до регламентите – тук не става въпрос толкова за регламентите, а по-скоро за директивите, разбира се. Сега, що се отнася до а, раз, различаването между а, директиви и прег, а, регламенти, мисля, че нещата са по-ясни. Все по, са по, по-ясни, разбира се, що се отнася до технически а, стандарти в директивите, е, например, а, или пък а, регламента за защита на данните, допълнителните клаузи са над 50 и така нататък. Тоест, границите малко се размиват между двата законодателни акта. Сега, как се избират тези законодателни инструменти? Дали да бъде директива или, или регламент? Искам така съвсем накратко да се спрам поне накратко върху ситуацията в Германия. Първото важно нещо е, всъщност какви са правомощията и компетенциите. Всъщност в Конституцията се определя правомощието. В повечето случаи това е федерацията, това е федералното правителство. Защото, знаете, в Германия има и федерал, парламенти в федералните а, е, е, провинции, например в а, е, Тюрингия, и е, е прият такъв закон, където определени а, теми се а, решават и приемат от федералния, а, от местния парламент. Като идеята, разбира се, всички закони във всички федерални провинции да бъдат по един и същи начин прилагане когато става въпрос обаче за директиви, федералните провинции имат повече правомощия за транспонирането им. Когато става въпрос за а, пропуските в а, а, прилагането на законодателството, ние имаме собствен а, закон, който има много сложно съкръщение. Та, тук а, си задаваме следния въпрос. Дали директивата ще се приеме посредством закон, който ще се приеме от Бундестага или чрез указ на правителството. При нас, когато става въпрос за правен регламент, то разбира се, първо правителството излиза с указ и след това съответно трябва парламента да изготви законодателен акт т.е. правен регламент. И за целта трябва да има мотивирано правно основание. Съответно, в Германия имаме и закон за а, транспониране на директивите. Това е обичайна процедура, която а, е и в други а, държави членки. Когато говорим за националните за законодатели, за парламентите, то разбира се, тук възниква въпроса и за избора на законодателен инструмент, който се избира в Брюксел. Дали да се избере директива или е, регламент. Забелязваме една тенденция в Брюксел. Т.е. комисията все повече при, прибягва към регламенти и по-малко към директиви. Това показва статистиката. Статистика на Евролекс от 2017 година обичайната законодателна процедура. 19 базисни актове и 33 актове за промяна. Тоест, виждате, че базисните актове са много по-малко. и това показва статистиката и от предходната година. Така че, позволете ми да се спра на кратко на съотношението между директива и регламент. Разбира се, че комисията избира. Избира дали да прибегне към директива или а, регламент. И а, съгласно член 96 параграф 1 разбира се, от договора за функционирането на Европейския съюз трябва да се прецени. Съгласно член 96 става въпрос за такива случаи, които органите трябва в конкретен случай да преценят дали какъв, какъв е принципа за пропорционалност, съгласно принципа за пропорционалност да преценят. И това е член 5, параграф 4. Мерките, разбира се, които ще се приемат, трябва да следват принципа за субсидиарност. Принципа за субсидиарност трябва да върви ръка за ръка с принципа за пропорционалност – и се надяваме навсякъде този, това съотношение да се спазва. Разбира се, че в, по всяка конкретна тема трябва конкретно и да се преценява дали да бъде директива или регламент. Какви са резултатите? По принцип, директивата следва принципа на пропорционалност. Предпочита се директивата, когато преобладава принципа на пропорционалност. тога, директивата е а, предвижда а, отчитане на националните а, особености. И тогава, разбира се, националното законодателство, това е гражданския кодекс а, в Германия, е прият през 1896 година който е, до неодавна е непроменен в е, Германия. Така че това е една много сложна, е, комплексна система и уредба. Така че с оглед на тази традиция, разбира се, директивата е много по-подходяща поне за Германия. Както казах, че комисията напоследък прибягва много повече към регламенти което води, разбира се, и до а, дефицити, до а, а, така доста нарушения при прилагането. И когато държавите членки трябва а, да прилагат европейското законодателство в а, своята национална уредба, то това а, е свързано, разбира се, с а, еднакво прилагане навсякъде, във всяка държава членка. Аз не казвам, че а, това са недостатъци а, спрямо от директивата като правен инструмент. Напротив, националният контрол трябва да бъде завишен и подобрен, което означава, че комисията няма да преминава толкова често и към регламенти и няма да има толкова процедури на нарушаване. И няма да има толкова затруднения в държавите членки при прилагане на европейските актове. Всичко това сочи, че а, националните парламенти могат да участват не само в законотворческия процес, но и имат много важна роля при прилагането. И това е изключително интересна тема, която си струва да бъде анализирана и мисля, че всички ние правим това. Благодаря ви. Много благодарим, господин Бранднер. Благодаря и, че се съобразихте с ограничението във времето. Сега можем да започнем дебата, като ви давам думата за въпроси като наши гости. Прего, онореволе Виланд. Колегата Виланд. Е, Благодаря ви. Имам един въпрос. Ораторът говори много далеч от микрофона, не го чуваме. Благодаря ви за организирането а, на тази среща. Искам да задам един въпрос, свързан с приодициалните запитвания към Европейския съд. Когато отделните страни а, искат да отправят запитване към Европейския съд, особено когато става въпрос за стълкновителни норми в европейското законодателство и молят за тълкуването на Европейския съд. Може ли да споделите какъв е вашия опит? Има предвид нашите гости от различните държави членки. Имате ли опит с подобни приоритетни запитвания? Грация, Виланд. Благодаря на господин Виланд. Има ли други желаещи? Може би ще чуем професор Смит, както и господин Ворманс. Господин Бозотил първи ще вземе думата. Благодаря госпожо председател. Благодаря и на всички колеги, които направиха толкова интересни представения. Както каза и преждеговорившия, този дебат би трябвало да постави гражданина в центъра, защото в крайна сметка, ако европейското законодателство не се изпълнява, гражданинът е този, който губи. Той е този, който е излъган вече е, загубих броя на хората, които представлявам от моя район и които се чувстват толкова разочаровани от това как се изпълняват техните права съгласно европейското законодателство. Защото се натъкват на съпротива от самите национални органи. бих предложил ние като парламентаристи да поставим малко по-голямо ударение върху това какво се случва, когато европейското законодателство не се изпълнява, тъй като националното правителство или националните институции сами по себе си се съпротивляват. С оглед на тази трудност искам да подчертая две идеи. Първо, ролята на комисията. Очевидно, това е роля номер едно за изпълнението, защото тя трябва да го гарантира. От друга страна, при процедурите за установяване на нарушение, комисията наистина е заслужила своята репутация, например процедурите при конкурентоспособността. Там се справя много добре. Но в други области, като Чили, комисията се води от политически съображения, работи по-бавно и ние оставаме с впечатлението, че понякога се водят тайни зад колисни непрозрачни преговори с правителствата, по отношение на които са започнати тези процедури за установяване на нарушение. Така че не съм сигурен, че гражданите винаги са представени. Ние искаме комисия, която да е абсолютно безпристрастна що се отнася до изпълнението и налагането на европейското законодателство и направените нарушения. Трябва да се държат така, както при политиката за конкурентоспособност. На второ място, нашата роля като парламентаристи. Съгласен съм с директора на правната служба – Доколкото я разбрах тази сутрин, би трябвало да има разширено сътрудничество. Тя каза, че може би трябва да се създаде някаква структура, която да обединява националните парламенти и европейските парламенти в работата по изпълнение на европейското законодателство. Едно такова сътрудничество би било много важно, за да увеличи тежестта на гражданите. Особено там, където гражданите нямат чувството, че имат достатъчно сила, за да се наложат и европейското законодателство да се изпълнява. Може би комисията по петиции, както и по правни въпроси, могат да работят заедно в Европейския парламент за това, да се създаде такава структура. Така ще сме сигурни, че всички 28 парламента си сътрудничат. Заедно с Европейския парламент. Искаме да сме сигурни, че европейското законодателство наистина се спазва, особено там, където има съпротива от националните органи. Благодаря. Много благодаря. Благодаря за изказванията от името на депутатите. Заповядайте. Много е важно да се знае защо европейските директиви не се изпълняват и защо се стига до процедури по нарушение – Всъщност националният парламент представлява гражданите от страната. Например, италианският парламент представлява италианците. Същевременно много често гражданите приемат налаганите норми като някакъв вид диктат. Европейският парламент е някъде между различните територии и граждани. Това е една нелесна ситуация, но това е реалността и така трябва да разберем и думите на господин Герстел. Трябва да можем да предугадим, да е, сме готови още преди да е готово европейското предложение, за да работим с гражданите, да работим с различните региони. Много често местните отделни звена искат да защитят свои интереси и това е важно за по-добрата консолидация. Важно е за затвърждаването на гражданския дух. Това е и нашата мисия. Трябва да кажа, че е много необходимо ние да стигнем до подобряване на предложенията на Европейската комисия, за да се избегнат вътрешните конфликти между трите нива на управление Европейския парламент, европейските институции и гражданите. Това е предложение, което Моите колеги също подкрепят, имам предвид тези в Италия. Същевременно ние имаме инструмент за обмен, който не се използва достатъчно добре. Но той би позволил, поне на теория, директивите и регламентите да не се приемат като някаква наложена норма и като някаква форма на диктат. Би трябвало да сближим гражданите и европейските институции, като тук не бива да се пестят усилия. Благодаря. Благодаря, госпожо Русини. Бих искала да дам думата и на двамата професори, но за да стане това, ще имате само по две минути и половина. Моля да отговорите на казаното от депутатите от националните парламенти. Благодаря, госпожо председател. Благодаря ви за въпросите и изказванията. Първо на господин Виланд, ако правилно съм го разбрал. Тук говорим за упражняване на правата на гражданите. Могат ли гражданите да се ориентират в процедурите? Могат ли да заставят Националния съд да отправи преюдициално запитване? Това е много важен въпрос, защото Виждаме в цяла Европа и в Европа, че съдилищата понякога се отнасят неохотно към процедурата на преюдициално запитване. Да, понякога тя отнема време, но е много важно за гражданите да се използва. Затова има много петиции. Има и много жалби в Холандия от хора, които са поискали такова запитване за да може съда да се произнесе, съда на Европейския съюз да се произнесе по техните права, но от друга страна съдиите са казвали, че те знаят какво е тълкуването и няма нужда. Затова трябва да се водим от работата на съда. Същевременно искам да отговоря на господин Бозетил, както и госпожа Русини. Тези въпроси са по-скоро в компетентността на професор Смит, но нека кажа следното. Запомних една случка във връзка с транспонирането, няма да споменавам страната, но бяхме в тази страна и разговаряхме с един служител – Казахме, вие сте на 11-то място в таблицата на комисията, що се отнася до изпълнението, но служителят каза, я да видя, не може да сме на 11-то място. Твърде високо сме в класацията. И това не е добре за бизнеса. Виждате, те играеха една стратегическа игра, някакъв вид реал политик – защото понякога се оказва, че ако не всички транспонират директивата с еднаква скорост, националният бизнес може да пострада, ако прекалено много бързат и Просто не се създават равни условия за всички. Това, което предлага Лисабонският договор е добро, но не е достатъчно. Може би трябва да се помисли по посока на повече регламенти. Не знам, не съм твърдо убеден. Господин Бранднер каза, че е винаги лоша идеята за повече регламенти. Не знам но ние трябва да предложим начин за ускоряване на транспонирането на директивата, иначе започват всякакви игри. Благодаря ви. Госпожо Смит, само една минута ни остава, само съвсем накратко. Много е сложна тази тема. Преюдициалните запитвания рядко ви служат добре като граждани, защото те са скъпи, резултатите са непредвидими, съдът има свобода, така че не съм убедена, че това е най-доброто. В крайна сметка ние разчитаме на системата за установяване на нарушение, както и преюдициалното запитване, една двойна система, но се оказва, че този метод не е достатъчен според мнозина. А, що се отнася до безпристрастността на комисията, аз съм написала цял куп книги, в които ги критикувам. Комисията е политически орган, тя има политически приоритети, които са заявени и следователно преследва нарушенията съгласно заявените приоритети, но не може да направи нищо по-различно. Трябва да го отчетем. А при конкурентоспособността тя е безпристрастна, защото е независим арбитър между две големи сили. Това е нещо корено различно. Ще спра до тук. Много благодаря на всички. Благодаря за този дебат, който беше толкова ползотворен. Надявам се в бъдеще да имаме повече такива възможности за размяна на мнения, да говорим за предизвикателствата пред нас. Виждам, че искате да се изкажете, но няма време. Съжалявам. just a number. Yeah, yeah. okay, thank you very much. Thanks. So... И тъй, дами и господа, приятели, много се радвам, че водите такива интересни дискусии това показва, че подобни срещи са наистина полезни, но за жалост времето ни притиска, ние трябва да продължим. Следващата тема е ролята на жалбите към омбудсмана и петициите в парламентите като инструмент за установяване на нарушения на общностно законодателство и тъй, ако ми позволите, ще се обърна към госпожа Орайли, Европейския омбудсман. Много ви благодаря, господин председател. Добър ден на всички. Много се радвам, че мога отново да се върна при вас и да говоря по тази тема, която е толкова важна ролята на жалбите към омбудсмана и петициите, които разкриват нарушения. Омбудсмана е между хората и администрацията. Тази позиция ни позволява да установяваме къде са проблемите и чрез препоръки и други инструменти да търсим по-прозрачна служба в името на обществото. Същевременно ние имаме е, своите възможности и за проверки и разследване. В някои случаи една отделна жалба може да разкрие проблема на много по-голяма група. Може да имаме и поредица от жалби, които да посочват системно нарушение. Аз съм забелязала, че трябва да използвам собствените си правомощия за инициатива, вместо да започвам раз... отделни разследвания по всяка жалба. Един конкретен пример беше моето стратегическо разследване за това как комисията работи а, с процедурите по нарушения по системата EU Pilot – След като получих много жалби за Иопайлът, реших, че е добре да подходя по-цялостно. Моето стратегическо разследване обхвана различни проблеми, като насръчих комисията да подобри своята работа. Също така направих предложения как комисията да подобри отношенията си с жалбоподавателите, как да е по-прозрачна – установих, че много от проблемите проистичат от липсата на разбиране за това как комисията работи по случаите на нарушаване и не отговаря на очакванията на гражданите, които наистина искат да отстранят някаква нередност. Когато комисията реши да не започне такава процедура или да я прекъсне, хората се чувстват разочаровани и се оплакват. Например, имаше една жалба за изпълнението на директивата за право на личен живот от страна на Германия. Поисках от комисията да обясни защо не завежда такава процедура за нарушение или ако заведе процедурата да я обясни. Но отговорите не бяха задоволителни. Нещо друго, което може да се направи – работата с отказа на достъп до документи, отказ за обществеността. Имаше съвсем конкретен пример. Например, бивш член на Европейския парламент, който е поискал достъп до документите на ресорната комисия в Европейския парламент, свързани с емисиите от, от превозни средства, заради разследване по тъй наречения Дизелгейт. Аз насърчих да се даде такъв достъп, както казах по-рано днес, гражданите трябва да имат същите права да се осведомяват какво правят и правителствата, когато дойдат в Брюксел. Нарушенията на европейското законодателство по този начин могат да бъдат преборени. Имаме и членовете на Европейската мрежа на омбудсманите. Членовете на тази мрежа могат да ми подават информация. Комисията е била също много полезна в това отношение. Така могат да започнат национални и регионални разследвания, нещо, което преди не беше възможно. Конкретен пример беше искане на белгийски омбудсман. Аз се обърнах към мрежата и разгледахме безвъзмезната помощ в селското стопанство в този случай. Освен това, аз поемам инициатива заедно с колеги от мрежата. Мога да дам пример с паралелна инициатива. Искахме да видим как държавите изпълняват директивата за намаляване на озоновия слой и веществата, които допринасят за това. Ние планирахме разширени проверки. Освен това, проверихме дали са, из... са изпълнени изискванията за спазване на правата на човека. Привръщания в трети страни. Това са само някои от примерите, как моята работа може да помогне срещу нарушаване на европейското законодателство. Има и други такива примери. Благодаря. Thank you, мадам омбудсмен. Е, Много ви благодаря, госпожо омбудсман. Госпожи и господа, Колегите от комисията Пети са ми приготвили едно по-дълго изказване за позицията на нашата комисия върху този проблем. Искам да ви кажа, че Комисията по петиции всяка година изготвя становище по доклада за контрол на прилагането на правото на Европейския съюз. За нас това е много важен въпрос. Всяка година се опитваме да обсъждаме тази тема с колеги от други комисии в Европейския парламент. Прекрасно е сътрудничеството ни с службата на госпожа омбудсмана. Много благодаря за това сътрудничество и ние сме твърдо решени то да продължи и за напред. Това е причината, поради която организирахме и днешната проява с цел тя да се превърне в платформа за дискусии с представители на националните парламенти и националните омбудсмани и обществени посредници. Тъй, че имаме категорично желание сътрудничеството от страна на Европейския парламент да продължи. Това беше много кратко изявление от името на Комисията по петиции. Сега бих искал да се обърне към нашия гост, господин Тиаго Тибурсио, изследовател от Лисабонския университет, и да му дам думата за ролята на омбудсманите и комисиите по жалби и петиции за разкриване нарушенията на правото на Европейския съюз. Заповядайте. Благодаря ви dizer e uma, uma honra estar aqui presente neste, neste Parlamento e a falar de um tema. За мен е удоволствие да бъда тук пред Европейския парламент и да обсъдя с вас тази тема. Иска ми се да обсъдя ролята на омбудсманите за разкриване на нарушенията на общностното право и съответно за неговото спазване da minha apresentação segue de perto a, do briefing que foi disponibilizado, começando por assinalar as principais diferenças dos papéis dos ombudsman e das. Ще структурирам изказването си последния начин. То ще се състои от три части. Най-напред ще се спра на разликите в функциите на омбудсманите и структурите, които се занимават с жалби и подписания петиции. След това ще се спра на някои примери от практиката и най-накрая ще формулирам препоръки. Най-напред, какви са разликите в ролите на омбудсманите и комисиите за жалби петиции в държавите членки? Това, което предписва европейското право, позволява европейските контролни органи да следят за спазването на правата. И гражданите да имат право на глас, когато тези права са нарушени. Може да започне процедура или чрез петиция, или чрез е, жалба. Е, в повечето държави членки омбудсманите могат да изготвят становища с препоръчителен характер, но в крайна сметка, за да се защитят правата, се опира до съд. Мисля, че някои елементи на съдебното производство могат да бъдат заимствани от службите на омбудсманите, защото съдебното производство поначало е ефикасно, но е бавно. Значи тук се говори за право на участие, санкционирано от обективното право. Но параметрите, съобразно които се осъществява това участие, варират в различните държави членки. Естествено, когато има жалба или петиция, независимо дали са адресирани до комисия по петиции или до омбудсмана, добре е това право да се упражнява писменно. Честотата, с която може да се упражнява правото на петиция или на жалба, е неограничена. И всеки път, когато адресирате жалба или петиция, имате право на отговор, независимо до кого сте ги отправили.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 A lei mostra frequentemente esta abertura. No entanto, na prática, isto nem sempre acontece. Esta diversidade nem sempre acontece. Indo ao encontro de preocupações de autores como Dalton, Scarrow e Kane, que identificam nestas formas de advocacy de morte. Нещата се промениха последно време. Въпреки това забелязваме различни случаи, в които наблюдаваме тези недостатъци, недостатъците на този вид демокрация – а именно, много често а, хората не знаят как да продължат, когато има задръстване в системата на петициите. И през последните години виждаме, че а, не се прибягва толкова често към а, си, петиции. Ако погледнем участието на гражданите в обществото, то статистиката показва много точно колко често се прибягва към петиции и, или не. Северна Ирландия, например, е един добър пример. Те са изготвили доклад, който са отчитани критерии като пол, происход и други. Информацията е много показателна. А именно, резултатът е, че всъщност сме далеч от най-добрите практики. А ако разполагаме с повече данни, то това, разбира се, би било по-добре за нас, за да констатираме, идентифицираме проблемите много по-добре и съответно да ги отстраним. Изслушванията и дебатите са много важна предпоставка за близостта с гражданите. Те могат да участват, могат да бъдат включени към тези форми на демокрация. Когато се провеждат изслушвания по телевизията, например, или наживо по интернет се излъчват, то смятаме, че това е много положително се възприема от гражданите. И това въжи и също, например, а, а, с омбудсмана в, а, в Португалия. В Уелс, например, а, омбудсмана а, реши да изпробва а, тази система и по този начин да задълбочи контакта с гражданите. Така че те, подобни изслушвания, дебати се възприемат много добре в повечето страни. Разбира се, условията за петициите са различни. Например, в Португалия, в Люксембург са едни границите, в Германия, разбира се, 50 хиляди минимум и така нататък. Разбира се, че а, това са различни а, условия, предпоставки, които могат да се окажат препани камък в някои страни за гражданите. Например, хора, които живеят в селски райони, достъпа за тях ще бъдат по-различен, по-труден, отколкото в хора в големите градове. Тоест гражданите не са равнопоставени. Но е важно наистина да се а, даде достъп на всички граждани за петиции, да бъдат изслушани, да бъдат чути. Сега, без значение какви са а, предпоставките за, а, имам предвид, броя на подписи и така нататък, важно е всеки омбудсман да отчита тези а, петиции, а, дори това са групови инициативи и е важно те да бъдат също така публикувани и в а, интернет. Авторите на петиции и на жалби не само излагат своето становище, но и трябва да бъде точно показан броя на събраните подписи. Петициите са много съществен елемент от демократичната проява в едно общество. Виждаме обаче, че тази форма на демокрация не се ползва твърде често от гражданите. Имам предвид дори млади хора. Младите хора, те не познават тази форма, те не са толкова представени в петиции. Между прочим, ние тук говорим и за цифрово разделяне, digital spalt. Имам предвид на времето подобни жалби са отправени по телефона, писмен вид. А днес а, това се случва и а, а, по цифров път най-вече. Така че така, тази цифрова пропаст трябва да бъде преодоляна. Могат да се провеждат в днешно време онлайн дискусии с представители на правителството. Това са инструменти от нов вид, от нов характер, които на времето не бяха познати. Институциите, държавните институции все повече се използват и социалните медии като средство за по-голяма близост с гражданите. И в реално време може да се публикува информация до гражданите, например, посредством Twitter. Има хора, които никога не са използвали Twitter, но преминават в един момент и вече са готови да ползват Twitter. Eh, de forma meramente unidirecional, havendo aqui um caminho por explorar no sentido... Че това са а, нови форми, които а, могат да доближат правителството до гражданите. Именно да се разшири диалога с а, гражданите посредством социалните медии. И това, разбира се, увеличава осведомеността на гражданите както и, и подобрява връзката между гражданите, помежду им. Тук не става въпрос само за предоставяне на информация, а именно тук става въпрос и за насърчаване на гражданите към по-голяма активност и да се намали дистанцията между граждани и политици. Не е достатъчно само да се предоставя информация. Например, в Австрия омбудсмана всяка седмица е в контакт по интернет, онлайн, с гражданите. И това води до доста добри резултати. Или в Нидерландия омбудсмана има подобна активност. Например, случаи от работата на омбудсмана в Нидерландия се излъчват по интернет и по този начин гражданите могат да се запознаят с неговата дейност. И това, разбира се, от, за благото на обществеността. Ако Комисията по петиции а, също представи своята работа. Това би било чудесно. Това не е, между прочим, нова идея. Това е така стар нов метод за представяне на посланието. Разбира се, че това може да бъде по телевизията, може да се отпечата информация, може по интернет да се предостави тази информация относно работата на по една петиция към за съответните заинтересовани страни и НПО сектора. Въпросът е също така и как европейските институции работят. Могат ли гражданите да се запознаят с това? Съществуват различни информационни мрежи, например Европейската мрежа на омбудсманите – така че европейските граждани могат да се запознаят по-подробно и конкретно със своите права и как да ги ползват, как да ги упражняват. Когато говорим за петициите и комисията по петиции, обаче, няма такова практическо измерение в информация, информирането и осведомяването на гражданите – И когато става въпрос за нарушаване на европейското право, то всички граждани имат право да бъдат запознати с тези нарушения. Разбира се, ние не можем да ползваме за целта социалните медии и това да става в реално време в интернет. По този начин хората. Ние ще окръжим гражданите да се обръщат към нас когато имат някакви притеснения във връзка с европейското право. Това е един вид стимул. Стимул а, по този начин и на други нива, в други сфери да подхождаме, за да информираме и осведомяваме гражданите по-добре. Не само комисията по петиции, но и другите комисии могат да процедират по този начин да събира данни, например, броя на петициите, броя на жалбите, как са обработени, има ли решение за проблемите и така нататък. В годишните доклади на омбудсманите и комисиите по петиции би следвало да се предвиди една конкретна глава, която именно да а, отчита тази статистика. Конкретно да бъдат отразени тези нарушения, броя и така нататък. Като разбира се, а, като препоръки, разбира се, можем да отчетем близостта с гражданите. За целта можем да използваме новите технологии, например смартфоните или дори чрез видео запис могат да бъдат внесени петиции. Защо не? Някои граждани или повечето граждани, може би, мислят, че своята жалба трябва да изпратят в, под формата на писмо. Не, но това може да стане и под други форми. И това въжи не само, разбира се, за авторите на е, петиции и, и жалби. А, ние се нуждаем от е, по-добра оценка, от е, оценка, която работи с различни показатели. Ние разполагаме и с многобройни инструменти за целта да сме в контакт с, особен, с заинтересованите страни, омбудсманите, председателите на специализирани комисии в парламентите и така нататък. И трябва много добре да оценим, разбира се, и опита на гражданите – в началото на процедурата и в края на процедурата. Именно дали сме отговорили на очакванията на гражданите. И тогава можем да си дадем сметка дали действително гражданите имат доверие в институциите, национални или европейски. Искам да спомена също така информационните кампании – Особено за тези части на населението, които а, не са толкова добре информирани. За целта могат да бъдат разпространявани брошури. Но е важно да бъдат информирани всички хора. Те да знаят, че имат право на петиции. Ако имате въпроси, мога да отговоря с удоволствие на тях. Благодаря ви много за вашето вдъхновяващо изказване. То бе много изчерпателно и съдържаше извънредно детайлен обзор на съществуващото положение. Преминаваме към следващите два, четирима оратори, четирима омбудсмани от четири различни държави членки. Най-напред госпожа Силвия Спурек, заместник комисар по въпросите свързани с правата на човека от Полша. Заповядайте, госпожо Спорек. good afternoon. I will speak English. Добър ден, ще се изкажа на английски. Много благодаря за това, че ме поканихте. Говоря от гледна точка на доктор Адам Болднар, който е омбудсман на Полша това е независима функция и мисля, че моята реч по тази причина ще бъде по-скоро съдържателна, отколкото формална. Последните години показват, че в много отношения и в много ситуации правните институционни механизми на Европейския съюз не са достатъчно ефикасни. Транспонирането и въвеждането на правото на Европейския съюз не винаги се извършва съобразно европейските ценности и идеи. Държавите членки не защитават правата и свободите по начина по който органите на Европейския съюз са възнамерявали те да бъдат защитени съобразно директивите. Всъщност, ако трябва да започна от някъде, директивите на Европейския съюз защитават гражданите на държавите членки срещу дискриминация само в известна степен. Защитата е сравнително широка при дискриминация на основание расова или етническа принадлежност, но не е толкова сериозна, когато има дискриминация на основание полова принадлежност или пък има лица с увреждания или лица, които не са хетеросексуални. Парадоксално е, че Европейският съюз третира неравно своите граждани чрез актовете, които би трябвало да ги защитават от дискриминация. Освен това, Европейският съюз е и страна по Конвенцията за правата на лицата с увреждания. Комитетът на ОНЕ който е компетентен в тази материя, вече е поискал от Съюза да уеднакви актовете си в тази област. Ситуацията може да се промени чрез така наречената хоризонтална директива. Проект за такава е внесен от Европейската комисия през юли 2008 година, но не е прият. Просто липсва политическа воля от страна на държавите членки. Е, избирателните разпоредби на директивите за равното ориентиране водят до приемане на дефектни национални закони. Значим пример в това отношение е полският закон за ввеждане на някои регламенти на Европейския съюз относно равното третиране. Когато прочетете закона, виждате, че дискриминацията срещу етническите младсинства по отношение достъп до образование е забранено, дискриминацията на хора в същата област на основание тяхната сексуална ориентация е разрешена. Жертви на расова дискриминация, които нямат достъп до здраве, могат да търсят обещетение, но лица с увреждания, подложни на същото третиране, нямат право на обещетение. Е, друг пример при нас беше е, свръхсечта в гората Бяловежа – тук е, бяха засегнати правото на обществеността да бъде информирана е, за предстоящи инициативи, свързани с качеството на околната среда, така наречената конвенция Орхюс. Разпоредбата на конвенцията е, са отразени в директиви на Европейския съюз и държавите членки са защитени са задължени да гарантират, че заинтересованите членове на обществото ще получат достъп до процедура за обжалване пред съд или друг независим или безпристрастен орган, всяко решение, действие или бездействие, което засяга околната среда. Несъответствието между Европейския съюз и националното право по отношение на гората Беловежа има две измерение. Първо, полските екологични неправителствени организации не са могли, не са имали възможност да обжалват решението на министра на околната среда пред административен съд. Те са могли да сторят това само ако са участвали като страна в производство, довело до постановяването на решение. Но нито една екологична неправителствена организация в този случай не беше взела участие в процеса на приемане на решение. Затова полският омбудсман реши да сезира административен административен съд, оспорвайки решението на министра на околната среда за гората. Административните съдилища на две инстанции обаче обявиха жалбата за недопустима поради това, че излиза извън предметната компетентност на административния съд. И тук идвам до второто измерение всъщност. Освен това, аргументите, изтъкнати от омбудсмана в неговите жалби, се оказаха правилни и това е потвърдено от Съда на Европейския съюз. Същевременно обаче министърът на околната среда отхвърли искането на омбудсмана за изменение на националното законодателство по начин, който би гарантирал обществен контрол върху решения, подобни на това за гората Бяловежа. Трето, и се извинявам, че съм толкова пряма. Всички трябва да помним ситуацията, която бе пробен камък за решимостта и ефективността на органите на Европейския съюз и за резултатността на приеманото от тях законодателство. Кризата с миграцията. Миграционната криза изправи Европа пред предизвикателството да приеме огромен брой идващи мигранти и бежанци, като рискът беше хиляди сред тях да останат без никаква помощ. Съобразно две решения на съвета на Европейския съюз от септември 2015 година, Польша се ангажира да приеме общо 6182 чуждестранни граждани. Въпреки непрекъснатите призиви за действие от Европейската комисия, Полша не направи нищо, за да изпълни задълженията си. Отново имаше липса на политическа воля, която доведе до големи нарушения на гражданските права и свободи. Хиляди жени, мъже и деца останаха без помощ или се отдавиха на път към Европа. Друг проблем, който искам да спомена в това отношение е Отказът да се даде достъп до класифицирана информация в производства, свързани с предоставяне на международна закрила на чужди граждани в Полша. Лицата, засегнати от решенията в този случай, не знаят какви са фактологическите основи за постановените решения, нито какви са събраните доказателства. Так следователно те нямат гарантиран достъп до ефективно обжалване или средство за защита, противно на изискванията на Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи и Хартата на Европейския съюз за основните права. Според Съда на Европейския съюз, правото на ефективна защита изисква заинтересования да има възможност да научи в какво се изразява постановеното срещу него решение, било като го прочете или като бъде уведомен за мотивите му. В заключение, това са само примерите, които показват, че правата и свободите на гражданите на Европейския съюз не се защитават ефикасно. Полският омбудсман е, обръща вниманието на полските органи по към всички тези въпроси, сезира съдилищата, но без силна подкрепа от страна на европейските органи, националните омбудсмани трудно могат да променят положението. Нека да помним, че всеки законодателен акт означава хора, европейски граждани, техните потребности и мечти. Правото на Европейския съюз може да реши проблемите им, да гаранти техните права и свободи или просто да ги загърби. И още нещо. По време на 16 дни на активизъм срещу насилието, обосновано с полова принадлежност, ние провеждаме инициативи. Надявам се, че тези въпроси ще бъдат широко обсъдени и аз посвещавам изказването си на тях. Надявам се, че ще имаме възможности за такива обсъждания в бъдеще. За това само подчертавам, че тази директива не е изцяло транспонирана и не се прилага изцяло и пълноценно в Польша. Благодаря ви. Благодаря. Благодаря ви много за вашите откровени и преми слова. Сега искам да дам думата на следващия ни оратор, госпожа Мария Патакиова, която е обществен защитник на правата в Словакия. Госпожо Патакиова, добре дошли в Брюксел. Имате думата. Пан председател, аз мисля... Благодаря, господин председател. Ние се съгласихме е, да говорим матерните си езици. Полската колега не присъства, когато го решихме. Много съм благодарна за възможността да споделя какъв е нашият опит с изпълнението на европейското законодателство в Словакия. Ще започна от примера с малките вецове. Това е нещо, за което говорихме и преди обяд. Първо, нека обясня. за какво става дума, как работи омбудсмана в Словакия. След това ще говоря за малките е, водно-електрически централи и специалния доклад от март 2017 година представен в Словашкия парламент. Омбудсманът в Словакия се нарича обществен защитник на правата. Неговата роля е определена в Конституцията. Беше добавена към текста на Конституцията всъщност през 2001 година. в Словакия. Следователно можем да кажем, че институцията на омбудсмана работи вече повече от 15 години и ние виждаме все повече ползите от една такава институция сред останалите конституционни органи в Словакия. Основното, което трябва да се каже е, че омбудсмана се избира от парламента, докладва пред парламента. Това е национален омбудсман, монократично тяло. Следователно, Тук ще се разгранича от колегите, които говориха от името на собствените си парламенти. Но нека се върна на случая, който споменах маките вецове. В Словакия има 203 малки водно-електрически централи. За да използваме пълноценно всички реки в Словакия, бихме могли да построим и още 375 но разбира се, те имат своите плюсове и минуси. Идеята тръгва от протокола от Киото, намаляването на вредните газове в интерес на околната среда. Ето защо в Европейския съюз има подкрепа за възобновяемите енергоисточници и един от предлаганите методи е да се използва потенциала на реките. Малките вецове са тези с мощност по-малка от 10 мегавата. Какви са плюсовете? Ако сравняваме с изкопаемите горива, то отражението на вецовете върху атмосферата е много по-добро. Имам по-малко отпарни продукти, по-малко парникови газове и няма толкова разходи по транспортирането. Това е важно и за енергийната сигурност. От друга страна, Вечовете променят скоростта, с която се движат водите на реките, променят посоката, променят състава на флората и фауната в реките. И някои по-малки или по-редки видове могат да бъдат и унищожени. също така Имаме и бариери, които пречат на миграцията и възпроизвеждането на рибите. Няма да навлизам в подробности, но ще кажа, че маките вецове се определят като нещо добро за економиката. Същевременно те имат своето значение и за околната среда – но за да можем да сравним различни форми на енергопроизводство, ние трябва да видим какво е екологичното отражение на малките вецове. Например, при тях има проблем с намаляването на услугите в екосистемата. Нещо, което се случва по естествен път – в Европейския съюз това е проблем. И той е отразен и в програмата за опазване на природата до 2020 година. Трябва да кажа, че имаше различни оценки на въздействието. Директивата за ОВОС е също толкова важна, колкото и директивата за стратегическа оценка на околната среда. Също времено има още една директива, която трябва да бъде разгледана и това е директивата за водите, както и директивата за местообитанията. Всички тези директиви са от едната страна на везната. От другата обаче имаме стимула за енергопроизводство от възобновяеми източници и това води до противоречия. Аз съм се опитала да изброя някои от членовете на Словашката конституция. Именно на тях се опира омбудсмана в Словакия, за да реши дали са погазени основните права, особено член 44-45, правото да бъдеш информиран за състоянието на околната среда, също така 46 член правото на обжалване или на правна защита. Аз описах общите условия. Що се отнася до ролята на омбудсмана, имаме специален доклад от март 2017 година, който разглежда тези противоречиви интереси от една страна – енергията от възобновяеми източници и от друга страна опазване на околната среда. Докладът от март 2017 година беше представен в парламента. Той беше включил и някои от проучванията на омбудсмана заради повтарящи се жалби за това как органите изпълняват е, директивата за стратегическа оценка. Целта беше да се провери доколко решенията са вземани в съответствие с националното законодателство и доколко те е, са в съответствие и с европейското. Беше установено, че има сериозни нарушения – че на хората не е давана достатъчно информация за състоянието на околната среда. Не им е, е давана възможност да упражнят своите права по правени съдебен път и тези нарушения са се случвали нееднократно. Много често органите са вземали непоследователни решения – напълно формалистични решения, без да се прилагат необходимите критерии. И много често основната цел е била да се покрият целите за енергия от ВИ, като се пренебрегва опазването на околната среда. Мисля, че това е много обезпокоително почти във всички случаи се оказва, че не е отчетен кумулативният ефект на това да има множество малки вецове по протежение на същата река, което не отговаря на духа на директивите. Един от случаите, споменат в доклада, е Веца в ДЕКО. Европейската комисия е уведомена и е изпратила писмо за процедура от ноември 2017 година. По същата река има и други вецове, всички заедно нарушават качеството на водата – Освен това имаме изпуснатите води от атомната централа в Нахауцу. На 18 октомври беше решено да се строи такава централа и разрешителното беше издадено на следващия ден. Имаме също така и централата в Шалкова, която е посредата на селото на 20 метра от домовете на хората. И тези хора страдат от шума, от нискочастотния резонанс, който идва от тази малка водноелектрическа централа. Заключението на омбудсмана – Изтъква се необходимостта да се изготви стратегически материал за кумулативния ефект на малките вецове. Също така този ефект трябва да се отчете, когато се издават индивидуални разрешителни за отделните вецове. Необходимо е също така да има прозрачност – когато се определят характеристиките на реките с потенциал за разполагане на вецове по тях. Когато беше съставен доклада, тези данни не бяха налични. Всъщност, с информацията разполагаше Държавния орган за управление на водните басейни. Аз съм убедена, че когато говорим за хидроелектрическия потенциал на Словакия до 2020 година. Той трябва да съдържа препоръки. Трябва да се направи оценка на кумулативния ефект на водните електроцентрали. Нещо, което не е направено до сега и няма никаква промяна. Предложението от 2016 година всъщност не разглеждаше този ефект достатъчно дълбочинно. След оспорване в съда се пише нов документ, но производството все още тече. Накрая – Нека кажа, че е много важно да мислим за ползите от възобновяемите енергоисточници, но да ги претегляме спрямо отражението върху околната среда. Единствено, когато постигаме този баланс, ще можем да кажем, че водната енергия е наистина зелена. Много от участвалите в процедурите за издаване на разрешително са поискали информация, но не им е даден достъп до тази информация и това нарушава основни принципи на доброто администриране и върховенството на закона. Така че при бъдещото законодателство тук или в Европейския парламент трябва да се насърчават законодателни актове, които балансират между различните интереси. Като тези интереси трябва да бъдат изразени количествено. Иначе, ако решенията се взимат възоснова на частична, и изкривена информация, то те няма да отчитат противоречивите интереси, тъй като няма как интересите да бъдат изразени количествено, ако не се подава необходимата информация. Благодаря. Благодаря. Следващият ни оратор –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 е да следи процесите на публична администрация и да гарантира спазването на закона от всички, на които изпълнението на този закон е поверено, при спазване на основните права на човека. По този начин се допринася за по-голямо доверие в функциониращата демокрация – качествата и способностите на публичната власт и се подпомага дейността на парламента. Много съм благодарна за поканата ви да говоря пред вас днес след обед. Това, което ще се опитам да направя, е да опиша при какви обстоятелства изпълнението на правото на Европейския съюз в Финландия се е оказвало проблемно. Ние имаме доста жалби, свързани с екологична проблематика. И те се разглеждат както от, Европе... както от финския омбудсман, така и от компетентната ресорна парламентарна комисия. Смятаме, че тук отговорност носи първо Европейската комисия – но разбира се, екологичната материя не е изцяло юридическа от гледна точка на Европейската комисия и затова ролята на омбудсмана е да гарантира спазването на върховенството на закона и на субективните права. Така че Европейската комисия и ние работим за едно и също, в името на една и съща цел, но по малко по-различен начин. Първият ми пример е свързан с достъпа до вагон-ресторантите за хора, които използват инвалидни колички. Установено бе, че в Финландия не съществува законово изискване вагон-ресторантите да бъдат така оборудвани, че инвалидните колички да имат лесен достъп до тях. Омбудсманът констатира, че така се получава изолация и недопускане, липса на достъп за хората в инвалидни колички. Но не можахме да се произнесем окончателно, тъй като Проблемът беше свързан и с нелоялна конкуренция. Това, което успяхме да направим, е да уведомим всички засегнати, всички, които имат отношение към стандартите, изготвянето на стандарти за вагоните, използвани в Европейския съюз, да предприемат необходимите мерки, така че всички хора, и тези с увреждания, и тези без увреждания, да имат еднакъв достъп навсякъде, да бъдат третирани еднакво. Друг пример, който ще дам, е свързан с едно дело пред съда на Европейския съюз, засегната от което беше друга държава членка. В това конкретно дело това конкретно дело засягаше автомобили под найем, рентакар, от друга държава членка. И съдът на Европейския съюз констатира, че е нарушение на правото на Съюза изискването за плащане на пълна такса, когато автомобилът се използва в друга държава членка. Съответните държави бяха Холандия и Финландия. Съдът констатира, че финското законодателство не отговаря на правото на Европейския съюз, що се отнася до колите под найем и призова Финландия да приведе законодателството си в съответствие. Третият ми пример е свързан с общите принципи на правоприлагане. Имам предвид прилагането на правото на Европейския съюз от националните администрации. Конкретно става дума за признаване на правоспособността, удостоверена чрез документи за образование. Финският омбудсман установи, че компетентните фински отговори правилно са преценили, че няма задължение за признаване на конкретна правоспособност, на конкретна квалификация. Обаче финските компетентни органи не са взели предвид общите принципи на съюзното право. А тук има решение на Съда на Европейския съюз, според което когато се извършват подобни преценки, трябва да се имат предвид и общо европейските принципи на правото те също имат значение за прилагането на това право в конкретни хипотези. Следващият ми пример е свързан с националното законодателство. Имахме един жълбоподател, който се оплакваше, че се, в Финландия се готвят нови нормативни актове, за лова. Според жалбоподателя, законопроектът, изготвен в Финландия, не съответстваше на правото на Европейския съюз. В този конкретен случай омбудсманът установи, че не е възможно да се направи преценка За биологичните параметри, гъстотата на населеност или популацията на съответен биологичен вид. Националният парламент е този. който трябва да се произнесе, приемайки внесения законопроект и след това евентуално може да се стигне до съда на Европейския съюз. Ще дам и друг пример – който засяга конституционно установените принципи на добра администрация. Прозрачност и своевременни действия от страна на администрацията. Става дума за прилагане на правото на Европейския съюз за безопасността на храните. Жълбоподателят се оплакваше, че не е получил достатъчно информация от органите за безопасност на храните. Органите за безопасност на страните пък коментираха, че не е ясно как да се тълкуват съответните актове на Европейския съюз. И затова националният орган на Финландия беше се обърнал към други държави членки – и техните компетентни органи, за да попита каква е тяхната практика, беше потърсила информация и от компетентната генерална дирекция на Европейската комисия. Случаят беше свързан конкретно с правото на информация и съчетаването му с правото на търговска тайна и правото на поверителност. Жалбоподателят, т.е. омбудсманът, констатира, че компетентният орган наистина е потърсил информация от е, други аналогични органи, така както е трябвало да направи, но го е сторил твърде бавно. Бил е длъжен да приеме решение своевременно, за да е възможно да бъде сезиран и съдът. И най-сетне се стигна до там, че беше сезиран съда на Европейския съюз. Последният ми пример е свързан с изискването за лоялност. Говоря за пример от областта на митническото право. Жълбоподателят се оплакваше, че митническите органи прекалено дълго време обработват внасени стоки. Омбудсманът в този случай констатира, че един държавен орган, една публична администрация трябва да действа бързо и да гарантира по този начин безпрепятственото и свободно движение на стоки. Сиреч да действа без необосновано забавяне. Господин председател, почитаеми членове на парламента, госпожи и господа, днес аз мога да изразя две желания. Едното – е свързано с вземането на решения при изработването на бъдещото законодателство на Европейския съюз. В областта на общественото осигуряване виждам, че актовете вече започват да се приемат с квалифицирано мнозинство, но когато те се приемат с такова мнозинство, изпълнението им някак става по-трудно. По-конкретно, трудно става да се постигне необходимото ниво на взаимно доверие. Второ, имам желание и във връзка с институцията на обществения защитник, на омбудсмана. Когато в Финландия беше въведен регламентът за защита на личните данни – установихме, че механизмът за контрол изисква в пределите на този контрол да влиза и институцията на омбудсмана. Съгласно финската конституция, омбудсманът отговаря за упражняване на контрол на наблюдение върху всички държавни органи, включително досежно спазването на защитата на личните данни. Така че в бъдеще, когато изготвяте законодателство в сфери като защитата на личните данни, моля да имате предвид не само особеното положение на съдилищата, но и особеното положение на институцията на омбудсмана в държавите членки. Благодаря ви. Председателят, благодаря много. Сега давам думата на следващия ни оратор. Госпожа Тереза Анино от Португалия. Muito boa tarde. Много ви благодаря. Времето напредна. Tendo em conta a hora do dia e o adiantado dos trabalhos. ми накратко и аз да представя нашата гледна точка. Благодаря за всички, които останаха предвид напредналия час. Благодаря и за поканата на вашата комисия, както и на Европейския парламент. Европейския съюз се основава на принципа на правовата държава, върховенството на закона – като целта е да изграждаме един сплутен съюз. Разбира се, европейското право трябва да се прилага навсякъде еднакво в Европейския съюз. Нуждаем се от добри закони, които успешно да се прилагат държавите членки. По принцип, Позицията на обществения защитник, на омбудсмана, е много ключова за успеха на тази система, на Съюза. В Португалия омбудсмана работи съвместно с офис службата за правата на човека. Тъй като тук става въпрос за гарантиране правата и свободите на нашите граждани и да се гарантира техния достъп до един добър диалог с всички а, държавни служби. И разбира се, омбудсмана трябва да постигне баланс. И това е много сериозно предизвикателство. Как да гарантираме този баланс между законосъобразността от една страна и от друга страна, възможността действително а, гражданите да а, настояват за своите права и да ги упражняват. Смятам, че институцията на омбусмана е много важна, защото ние също а, можем да разкриваме нарушения на администрацията, на европейската и на националната. И една от нашите задачи е да а, следим за адекватното изпълняване и прилагане на европейското законодателство. Много е важно как ние работим помежду си. И а, каква е нашата връзка помежду националните омбудсмани и връзката ни с Европейския омбудсман. А що се отнася до прилагането на европейското право, се нуждаем от специалисти. За щастие, все повече и повече младежи а, получават съответното образование – ние сме заинтересовани да работим по въпроса за европейското гражданство и за целта службата, функцията на омбудсмана е много важна. Омбудсмана е лицето, към което най-напред могат да се обърнат гражданите, когато е, констатират нарушения, пропуски в европейското законодателство. Позволете ми накратко да ви представя няколко примера от Португалия. Една от задачите на омбудсмана е да обяснява значението на всяко основно право. Това е една от характеристиките на нашата институция. И ние сме разработили един а, холистичен, цялостен подход а, в това отношение. Да обясняваме всички правила, принципи, е, съществени за основните права. Не само, тук не става въпрос само за спазването. Гражданите трябва да знаят какви са техните права. За целта предлагаме обучения, е, организираме конференции, доклади, като е, те са отправени към полицията, към силите за сигурност, учители. Тоест, за нас е важно всички да са наясно. Ние се обръщаме към всички. И то по един ясен, разбираем език. Всеки гражданин трябва да е наясно какви са неговите права. И това е изкуство в комуникацията. Между прочим, това трябва да е система, която е децентрализирана. Тоест, не е важно само да работим в големите градове. А в малките градове, в провинцията, в селата, И разбира се, това следва да се случва в контекста на цифровата ера. Тъй като все повече и повече говорим именно за а, цифрово разделение между гражданите. Важно е да преодолеем а, това разделение между граждани и администрация доколкото това е по силите ни. Важно е да има връзка между правните и социалните норми, тъй като става въпроси за различни ценности. Сега, по някои въпроси не се нуждаем от а, а, нови закони. Тоест, а, това също желаем да обясним, да разясним на гражданите. Тоест, ние разпространяваме знания, информираност и разбира се, показваме, че ни отстояваме нашите принципи. И а, показваме, че а, не говорим само на теория, а разбира се, правим нещо и на практика. Така че това са принципите, които ни водят в нашата работа, когато разглеждаме жалбите на граждани. В много случаи Разбира се, хората се позовават на европейското законодателство, хартата на човешко, харта на правата на човека, но много често португалските носители на жалби се позовават и на нашата конституция, която са уредени основните права. Омбудсмана в Португалия разбира се, е, трябва да се дистанцира от е, самата жалба, като е, предлага различни решения, като може да се позове за целта и на европейското законодателство, което и правим през последните години. Както казах, за нас е много важно да осведомяваме гражданите, да ги обучаваме. Това е комуникация е изключително важна спрямо нашите граждани, защото за нас е важно навсякъде в Европейския съюз гражданите да са информирани. Съществена тема в нашата работа е ам, ам, възрастовата граница, когато става въпрос за различни професии, достъпа до професии, както и дипломатическия корпус. При тези случаи ние се позоваваме на Европейския съд и а, неговите съдебни решения, които ние ползваме. Многобройни съдебни решения, а, които посочват, че в определени случаи, които са легитимни, омбудсмана може да се обърне към правителството и да насърчи правителството да предложи адекватни решения. Както казах, примера, дадох примера за възрастовите граници при достъпа до определени професии. Те не могат да бъдат определени тези граници а, своеволно, трябва да се съобразяват с конституцията в съответната държава. Един друг пример неодавна е свързан с европейското право като основа за случай на дискриминация. Например, а, дори в случаите, когато една държава членка третира собствените си граждани или държ... гражданите от други държави членки по-лошо, отколкото чуждестранни граждани и граждани на трети страни. Например, португалски граждани с определена, определено образование, като архитекти, например, беше много трудно да си намерят работа в Португалия. и, или да си намерят работа в а, други държави членки. И подобна жалба а, доведе до промяна на закон. Това а, имаше отражение върху целия а, вътрешен пазар. Имахме един друг случай, свързан с деца. А, жалба, която доведе до повече обезопасяване на детски площадки. Ние много сериозно разгледахме а, тези жалби и а, установихме, че има а, законодателни пропуски не само на национално ниво, но и на европейско ниво, така че мерките а, на национално ниво не бяха а, достатъчни. Ние разгледахме и техническите разпоредби в съответната а, европейска директива. И за да сме сигурни, разбира, че тази директива се прилага навсякъде. Искам да обърна вниманието ви на една друга категория жалби които се разглеждат от е, омбудсмана в Португалия и които са важна, източник за важна информация за службата на омбудсмана. Става въпрос за законодателни текстове, приложени в европейското е, т.е. европейски законодателни текстове, които се транспонират, разбира се, в националната уредба, но текстове, които са неясни и неразбираеми за гражданите. Днес говорихме вече за това. Имам предвид конкретно областта сектора околна среда и замърсяването на въздуха по-конкретно. гражданите а, изискват по-строги мерки, а, ограничителни мерки към а, превозните средства, особено в големите градове, тъй като чистият въздух е основен проблем в големите градове. Чистият въздух като основен елемент от околната среда. И много граждани, например, не разбират защо трябва да бъдат ограничени. Трябва да получат повече информация, трябва да им се и разясни, че определени а, европейски норми имат смисъл и че трябва да из... действително да бъдат а, еднакво а, приложени навсякъде. Хартата за правата на човека е много важна за всеки един омбудсман. А ние, както казах, работим а, много а, добре и в тясно сътрудничество с службата за правата на човека в Португалия. Когато ние, разбира се, много често се позоваваме и на европейските регламенти и директиви. За нас е много важно да имаме една единна система също така по отношение на правата на човека, когато става въпрос за равнопоставеност на европейското законодателство във всички държави членки. Ние трябва да предоставим повече гаранции за правата и свободите на нашите граждани, това означава, че ние трябва да е, си сътрудничим по-добре, да обменяме най-добри практики. Както вече казаха други колеги, а ние се нуждаем от добри данни, добра информация. Председателят, много благодаря и за това чудесно изказване. А сега, дами и господа, нека да преминем към дебат. Първото изказване е от господин Роберт Маматов от Полския сенат. Имате думата. E, Благодаря ви. Господин председател Силвия Спорек вече не е в залата, затова няма да се позовавам на казаното от нея, но искам да кажа, че в Полския сенат има комисия по правата на човека. Всеки полски гражданин може да се обърне към тази комисия с жалба или петиция ако техните права са били нарушени. Пак казвам, всеки може да го направи индивидуално и групово. Въпросите, свързани с свободата на вероисповеданието или опазването на човешкото здраве, или пък работата на Министерство на финансите, на полицията или на военните, свободата на медиите, рекламите по телевизията, потребителските права. върховенството на закона, правата на човека. Комисията по петиции в нашия парламент разглежда такива петиции много често предлага промяна на законодателството. Комисията работи много добре заедно с полския омбудсман. Защото тази парламентарна комисия има своята роля, омбудсмана има различна роля. Много често към омбудсмана гражданите се обръщат с въпроси, които ги касаят лично. А омбудсмана разглежда тези въпроси заедно с Комисията по петиции и права на човека защото комисията е тази, която може да предложи законодателно действие, а омбудсмана прави препоръки. Разбира се, сътрудничеството не винаги е достатъчно добро. Непрекъснато се опитваме да го подобряваме. Като председател на Комисията по права на човека и петиции ще кажа, че институцията омбудсман е изключително важна. Омбудсмана има своята роля в защитата на правата на човека. И няколко думи е, за Беловежката гора. Както каза омбудсманът от Португалия, много е важно всички да бъдат третирани наравно. Германците имат същият проблем. Никой не обръща внимание на това, което се случва в Германия, докато нас ни критикуват. Ние приехме решението на Европейския съюз, но бих искал да бъдем третирани наравни. наравно. Много благодаря колегата Мариас. Благодаря, господин председател. На първо място искам да поздравя колегите от националните парламенти, както и членовете на нашата комисия, всички, които участваха в този дълъг ден. Аз го е, слушах и разискванията и от моя кабинет, тъй като нямах възможност да дойда по-рано. Ние говорим за права на гражданите, но мисля, че трябва да говорим и за права на депутатите, които също са граждани. но граждани с особени права, що се отнася до техния образ пред медиите. Стана дума за това в Комисията по петиции веднъж в Европейския парламент. И искам да го кажа и тук, защото присъстват различни представители на националните парламенти. Да вземем Гърция – в Гърция не може да се говори за обективност или плуралистични медии. Следователно, не може да се говори за безпристрастно отразяване на нашата работа. Аз съм от ЕКР, е, третата по големина група в Европейския парламент, но ще видите, че работата на моята група ЕКР изобщо не се отразява от гръцките медии, когато говорят за това какво се случва в Европа. Следователно, ние нямаме равни права при медийното отразяване в национален план. И това въжи дори и за обществените медии в Гърция. Журналистите от Гърция идват тук или в Страсбург, но не отразяват нашата дейност. Големите телевизионни компании просто не ни обръщат внимание. Как тогава ще успеем на бъдещите европейски избори? Как ще знаят европейските граждани какво работим? От 4 години насам все едно, че ни забравиха все едно, че сме изчезнали от медийния пейзаж. Не е достатъчно от време на време да ни показват. В крайна сметка, аз съм част от депутатите, които имат право на изказване, право на глас – един от тези 750 членове на парламента. Може да видите статистиката, която представя работата на европейските депутати в Гърция, ще видите, че ни няма и там. Какво равенство е това? Говоря за Гърция, но не знам към кого да се обърна. Към Европейския омбудсман или към Комисията по петиции или е, може би трябва да се запитаме кой ще вземе мерки. Аз съм говорил и в пленарна зала, и пред комисията за това. Благодаря колегата Хозепа Гиреца от Испания. Благодаря, господин председател, почитаеми членове на комисията. В Испания всъщност ситуацията е много сходна с тази в Португалия. Тъй като самата институция на омбудсмана се определя до голяма степен от парламента. Съответно, Конгреса и Сената при нас. Тъй като Комисията, която се отчита пред омбудсмана, е съответно комисията в Конгреса и комисията в Сената. Омбудсманът е институция, която е, е гарант, например, срещу изтезанията. Омбудсманът има много важна роля. Същевременно на всеки 6 месеца или поне един път в годината омбудсмана трябва да докладва пред парламента. И депутатите и сенаторите, които са членове на комисията, трябва да могат да упражнят своя надзор. И също така да намерят решения на въпросите по собствена инициатива. Следователно, в този случай е, пред законодателите по някакъв начин контролират работата на омбудсмана, ако може да се каже така. Сигурно това ви се струва казуистика, но омбудсманът при нас е много важен – например в области като местата, където се приемат незаконно пристигналите мигранти или местата с непридружавани малолетни и непълнолетни. Испания всъщност приема много такива и сега започва голям дебат по тази тема, включително и между различните институции, включително и омбудсмана. Много е важно в една такава ситуация как работят институциите, разбира се. Същевременно е ясно, че парламентът с двете си камери също упражнява контрол, който е необходим, за да може да се е, види как оплакванията на гражданите могат да стигнат до парламента чрез една друга институция. Благодаря. Thank you very much. Благодаря. Ярослав Валеса. Uh, uh, Благодаря. Аз се вдъхнових от господин Мария с моя приятел, който говори за плурализма и е, липсата на отразяване в медиите. Аз ще говоря за моята страна. Управляващата партия много обича да говори за диалог и компромиси в обществената сфера, но Същевременно е трудно да се води истински диалог, когато ти си говориш само в собствения кръг. Видяхме това и с делегацията на полския парламент днес. Ако забелязахте, имаше четири члена на тази делегация, всички от тях от управляващата партия и само един, който представлява опозицията. Вие сами решете какво показва това и дали трябва да се продължава в същия дух. Дали трябва една партия да обсебва диалога с сила и да прави така, че да не представлява състава на полския парламент, а само себе си? Благодаря, господин Лебретон. Благодаря ви. Исках да взема думата накратко, за да благодаря на всички, които се изказаха днес и в частност на представителите на националните служби на омбудсманите. Техните изказвания много ми допаднаха, тъй като бяха извънредно конкретни. Боравеха с конкретни примери и случаи. Не бях изненадан от това, което чух. Омбудсманите като цяло разполагат с ограничени средства. Техните методи са такива на убеждение, а не на вземане на задължителни решения. И от тук по необходимост те не могат никога да имат 100% успех. Е, като цяло обаче тяхната роля се изпълнява ефективно, включително когато става дума за прилагане на правото на Европейския съюз. Във Франция е така. Е, общественият посредник във Франция има много ефикасна роля във връзка с спазването на правото на Европейския съюз. Искам също да кажа, че в Словакия, в Финландия, в Португалия медиаторите, т.е. посредниците или омбудсманите работят ефикасно. Изказванията им бяха много равновесени, така ги разбрах. Но бяха много изненадан от изказването на представителката на полския омбудсман, защото това изказване бе много песимистично. И може би до някъде е предубеден този песимистичен проект. Той се опира само върху два примера, единият от които в много деликатна сфера миграцията. И двата примера имат много широко отражение в медиите в цяла Европа. Значи, естествено, че медиаторите, омбудсманите имат ограничени възможности, но така опираме до въпроса за суверенитета. Какво означава суверенитета? Това не е компетентност, от която можете с лека ръка да се окажете и да я прехвърлите, и да прехвърлите тази компетентност на наднационален орган. Паул Шмидт смята, че суверенитетът съставлява възможност в някакъв момент да се откажете да следвате правото, защото следването на правото би се отразило отрицателно върху жизнено важен интерес на хората. Мисля, че в този смисъл трябва да тълкуваме и изказването на представителката на полския омбудсман посредникът нищо друго не може да направи, освен да препоръча. Това е моят анализ на понятието, разгърнато от Паул Шмидт. Благодаря ви. Колеги, има ли други изказвания или въпроси? Ако няма такива, мисля, че настъпи момента да закрием днешното събитие. Най-сърдечно благодаря на всички ви, най-вече на нашите гости. Благодаря на всички участници. Мисля, че а, тази тема беше изключително а, необходима и нейното разискване. Мисля, че всички сме удовлетворени. Тук става въпрос за защита на правата и свободите на всички граждани. Това е предизвикателство за националните и за европейските институции. Още веднъж ви благодаря. Приятна вечер и а, леко пътуване по домовете. Благодаря.